Bene. И така. Продължаваме с следобедното заседание. Първо искам да благодаря на комисаря Нели Крус за това, че е тук днес. Тя е заместник председател на Европейската комисия се занимава с диалога с парламента по отношение на темите, с които се занимава. Давам а, думата на госпожа комисаря за нейното изказване. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е огромно удоволствие да говоря пред вас. Хора, казват, че ви остава още малко от мандата, но като чуя такива изказвания, питам ги как точно пре, могат да премерят работата, която се върши и предстои да се свърши. Още много предстои да се свърши и а, аз съм решена да запазим а, скоростта, която сме набрали. Днес, госпожо председател, бих искала да ви запозная с това как изграждаме един а, отворен интернет. Ще говоря също така и за възможностите и иновациите. Това са трите основни тематични области, които ще засегна. Естествено, ще кажа и няколко думи за единния пазар в телекомуникациите. Както и откликани на призива на съвета от миналата седмица. И така, първо. Отвореността. Интернет е отворена врата, и е, той е изключително мощна платформа, именно защото е отворен. Нещата са свързани. Силата на интернет е свързана с е, неговата отвореност. Нашите правила, госпожо председател, трябва е, да са подчинени на тази отвореност. Трябва да сваляме бариери и да изграждаме економии от мащаба. Ето няколко от нашите дейности. Първо, облака. За стопанския сектор така се предоставят по-ефтини и по-гъвкави информационни технологии. Говоря най-вече за малките и средни предприятия. За гражданите пък и се дава а, онлайн пространство, където да съхраняват а, своето интернет съдържание за правителствата, пък се осигуряват публични услуги, които са по-интегрирани и с по-голяма стоеност. Различните национални правила обаче раздробяват единния пазар както и ползите от интернет. Тогава, когато говорим за общ пазар, трябва да говорим и за общи стандарти на този пазар, иначе няма как да е общ пазара. Тъй, че Очаквам с нетърпение доклада на Пилар Дел Кастилио за стратегията за облака в интернет. Също така се занимаваме и с авторските права. Това е една област, където отдавна са необходими промени. Това не е изненадващо, ако разгледате технологията климатичните промени няма как те да не засегнат и областта на авторските права. Никак не се радвам, когато хора казват неща от сорта на не можем по законен начин да получим достъп до съдържание, художествено съдържание, което бихме искали да получим. Ако има необходимите технологии, те ще се справят ли с, с, с авторското право? защитата на авторските права, така че всички да са доволни. Потребителите, творците, учените и така нататък. Именно за това подехме инициативата Лицензи за Европа. Естествено, аз не съм превърженик на нормотворчеството, на законодателството, тогава, когато са възможни по-прагматични решения – Говори се обаче и за модернизация чрез законодателство. Така че трябва да, трябва да осигурим резултати от инициативата Лицензи за Европа. насърчаваме отвореност и откритост и на други места, например в обществения сектор и информацията в него. Това е възможност обществените администрации да станат по-прозрачни, да разработват нови продукти, почиващи на масиви от данни и да стимулират единния пазар, който е с мащаби милиарди евро. Много се радвам, а че законодателството напредва в тази област и трябва да кажа, че господин Калфин докладчика и други, които участваха в процеса, свършиха сериозно количество работа. Трябва да сме амбициозни, така че е, всички и е, дребните е, фирми да могат на разумни цени да получават достъп до обществени данни и по такъв начин да повишават стоеността на своите продукти на общия пазар. Не бива да забравяме, че отвореността и свободата зависят и от сигурността, от защитата. Няма как да се радвате на свобода, ако сте постоянно под заплахата от действията на хакерите, кражба на идентичност и други престъпления в интернет. Затова сме изготвили предложение за електронна идентификация, за, това, за, за да може да се удостоверява, че всеки е този, който твърди, че е. Подобно на това сме разработили и стратегия за киберсигурност, за да осигурим стабилност на мрежите, защото заплахите, които споменах, не познават граници. Трябва да се справим с тях в европейски мащаб и отвъд, и отвъд Европейския съюз. За мен бе голямо удоволствие да ви запозная с тази стратегия през февруари месец тази година. Киберсигурността ще бъде е, основен политически приоритет за всички нас. Надявам се парламентът бързо да прокара директивата за информационната сигурност и сигурността на мрежите. И това да стане в рамките на сегашния мандат на парламента. С това стигаме до единния пазар – Откритостта е важна и а, за а, единния пазар. Бариери, е- бариерите, които съществуват, а, трябва да бъдат а, отстранени. Така че да дадем и електронен дом за нашия единен пазар. Това е от значение и отвъд единния пазар. В Европейския съюз ние отчитаме ценностите и привилегиите които проистичат от, отворно, от отвореността. Те са свързани с, с свободата на словото, с демокрацията, но не всички страни по света споделят тези ценности. И това е нещо, което ние видяхме на международни срещи в цял свят, форума по управление в интернет в Баку, до е, Световната конференция по интернет технологии в Дубай. Трябва да се опитаме да хвърлим мост над е, от пропаста, която разделя двете страни. Трябва да действаме приобщаващо и да помагаме на другите да изградят капацитета си. Естествено, някои страни предпочитат да има повече правителствен контрол. Ако те спечелят, бихме спечелили, бихме загубили, извинете, ползите от една единна отворена глобална мрежа. Затова ще продължаваме да отстояваме ценностите на Европейския съюз и ценностите на Европейския съюз, които почиват именно на отвореност и участие на множество заинтересовани страни. Трябва да укрепим представянето си извън Съюза и да отстояваме и извън Съюза в нашите ценности. Второто нещо, за което искам да говоря, е, че трябва да се уверим, че този дигитален преход води до реални възможности от голямо значение са уменията, цифровите умения, а те не са достатъчни. Скоро може е, да се окаже, че не ни достигат близо 1 милион специалисти по информационни и комуникационни технологии. Това е наистина много, много сериозен проблем, който ни очаква. През 2015 година може да не ни достигат 1 милион такива експерти. Особено в някои държави членки, особено изострен този проблем, както и изострен проблема в някои страна с покритието, с достъпа до интернет. Та, ако успеем да предотвратим развитието на тези проблеми, ще можем да, да помогнем на младеща и на конкурентоспособността на Европейския съюз. Трябва да се попълни тази празнина. И това е от интерес на всички заинтересовани страни. Неодавна сключихме споразумения с няколко партньори в широката коалиция за цифрови работни места. Това е, е един нов вид сътрудничество, което цели също да облегчи економическото положение. И това не е само на думи, това са неща, които ще се превърнат в дела. И не става въпрос единствено за комисията, а за много широко сътрудничество. Това, което се опитваме да гарантираме, е, че не изключваме половината население. Знаете за какво говоря. Информационният сектор не привлича достатъчно, земи, достатъчно жени Жените и момичетата често си мислят, че информационните технологии не са подходящи за тях и те не са прави. Това нещо трябва да се поправи. Информационните технологии са подходящи за всички, затова много се радвам, че заедно работим по деня наречен момичетата в ИКТ през април. Ето така насърчаваме дигиталната откритост и възможностите. Не по-малко важни обаче са иновациите. Иновациите е, в голямата си част проистичат от предприемачите. В САЩ повечето нови работни места са, от нововъзникна... са в нововъзникнали и компании, които се създават от млади иноватори. Това е нещо, което трябва да признаем и да започнем да награждаваме а, а, предприемачите. Те не трябва да се боят от риска от неуспех, а трябва да са уверени в своите начинания, новаторски начинания. Чудесна инициатива в тази връзка насърчава именно младежите и младите а, а, изследователи която започна в Испания, след това се прехвърли в Берлин, където обхвана 10 000 младежи, до година ще стигне и до Лондон. Възхитена съм, че европейския бюджет продължава да подкрепя иновациите и изследванията. Хоризонт 2020 осигурява а, сериозен пласък за нашата економика а, и информационните технологии там играят много важна роля. Чрез упростяване на правилата ще облегчим живота на иновативните предприятия при намирането на финансиране. Хоризонт 2020 ще продължи да се съсредоточава върху ключовите технологии, като например електрониката, както и някои други. Тези отделни части на екосистемата трябва да се съчетаят, така че подкрепата да не е толкова раздръб раздробена. Създаването на а, един комплекс от чипове ще, ще а, подобри конкурентоспособността ни в а, служобен а, план. Много чиповете сега обаче не се произвеждат в Европа. Но защо? Бихме могли да ги произвеждаме и ние. През едните 10 години е възможно 35 пъти да се увеличи глобалния мобилен трафик през мобилните мрежи. Вече се говори за технологии от пето поколение, но тези технологии от Европа ли ще дойде? От европейските изследователи, от европейския стопански сектор, чрез създаване на европейски работни места или нашите световни конкуренти ще успеят да си осигурят това предимство. Затова създаваме публично частни партньорства в тази област. Това е една възможност, която не можем да си позволим да изпуснем. Трябва да задържим и да привлечем глобалния технологичен елит за стимулиране на това са предвидени 50 милиона евро инвестиции в Европейския съюз. Естествено, технологиите и иновациите зависят от широколентовия достъп. Европейските граждани често се радят пред магазините, за да си купят най-новите устройства. Само, че това няма никакво значение без широколентов достъп, който да бъде надежден и бърз, както и широко разпространен. Всеки гражданин трябва да разполага с бърза връзка. Европейските лидери разбира се, нам... намалиха бюджета на нашето предложение за инструмента за свързване на Европа. Но независимо какви са, е, какъв е изхода, в крайна сметка, мисля, че трябва да се възползваме от всеки възможен източник на финансиране, независимо дали става въпрос за Европейската инвестиционна банка, структурните или инвестиционните фондове или национално и регионално финансиране. Аз искам а, да ви помогна а, в отправянето на а, това послание. Ако съветът, ако лидерите, политическите лидери изпуснат тази възможност, аз се надявам вие, като европейски депутати, да коригирате тази стъпка. Разполагаме и с няколко други мерки, които се планират, универсални услуги, неутралност на мрежата и намаляване на а, разходите по техническата поддръжка, като същевременно се увеличи широколан лентовия достъп. Всичко това изисква творчески подход и мислене. Чрез нашия единен пазар а, можем да а, спечелим от мащаба не можем, не можем да раздробяваме плановете си по отделни инструменти и по страни. Вече не можем да приемаме старите системи, които наследяваме от миналото. Трябва ни един нов, интегриран подход, ориентиран към бъдещето, достатъчно амбициозен и от европейско естество. Именно такава ще е философията на бежичния ни план за действие. Единният пазар на телекомуникациите все още не е завършен. Миналата седмица Европейския съвет поиска от нас да предложим конкретни мерки за единен пазар на телекомуникациите до заседанието им през октомври. Това е една чудесна възможност. Представете си какво означава това. Един цифров сектор на телекомуникациите, който минава отвъд бариерите, който действа в европейски мащаб и се съравновава в световен мащаб. По-интегриран, по-новаторски сектор, с повече връзки, с повече възможности, с повече избор. Надявам се инициативата за европейския роуминг също да се осъществи. Защото в крайна сметка единния пазар на телекомуникации може да доведе до подем в економиката в размери на 110 милиарда евро годишно, което е 0,8% от БВП. Е, е, оптимистичен е работния климат в моята генерална дирекция. Е, очаквам с нетърпение дебатите с вас. Очаквам и да вземете активно участие в процеса. Това е нещо, което е от голямо значение за всички. Това е една от основните възможности за осигуряване на бърз широколет, широколентов достъп до интернет за всички наши граждани. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за доклада. Както виждате, колегите веднага вдигаха ръка, искат да се изкажат на базата на чутото. Искам да помоля нещо колегите. Колегата Нистелро е тук. Той има нещо много важно да, да, да прави в 4 часа, затова а, помоли да се изкаже преди координаторите. Ако нямате нищо против, ще му дам думата да се изкаже първи. Благодаря, госпожо председател. Поемам а, топката от а, госпожа комисаря ще се опитам и аз по-творчески да се изкажа. Дадахте примери. А, често в различни дебати говорите за тези 110 милиарда годишно, особено в период на криза, е много трудно да си ги представим за новите творчески проекти. Аз съм докладчик за структурните фондове а, и по-специално. Стон van de Europese Commissie ICT als prioriteit hebben. Говореше се за тази тема. Е, регионал 180 милиарда евро за фонда за регионално развитие, за информационни технологии. В нашия преговорен мандат има такова нещо и затова повдигам въпроса. Това е изключително важно за бъдещето на гражданите, дори за създаването на работни места за младите. Както знаете, работни места за младите няма. На второ място. Имаме мандат за преговори за Европейския институт, Европейския технологичен институт, е, извинете, и там се случва същото. По регионалните фондове, пък и по института, казахме, че с същото качество, което се гарантира от киковете, от кластерите, тези общности за новаторство. Да, с всички тях може да се зародят нови новаторски идеи. също така, наистина съжалявам, че тези приоритети не бяха признати от съвета. Ние, като парламент, искаме да имаме общ дневен ред с съвета, т.е. да работим заедно с него по тези въпроси. Публикувахте една ламинирана карта, в която се говореше за широколентови обхват, че той трябва да бъде гарантиран за всички в края на законодателния мандат. Ние сме съгласни с вас, особено в селските райони, това е изключително важно е, има огромни дубки в мрежата, в покритието с интернет. Надявам се наистина в края на законодателния мандат това да е факт. Благодаря. Благодаря на колегата Ван Нистелрой за казаното. Връщаме се към нормалния ред на изказванията. Давам думата на колегата Дел Кастилио за 3 минути. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, комисария. Eh, Благодаря. Добре дошла, госпожо комисар. За нас е удоволствие, че днес сте тук. Казахте, че ни остава още много време, но всъщност в рамките на настоящия мандат ни остава още доста малко време. Все още, въпреки това, можем да излезем с предложения за бъдещето. Ще има и достатъчно време, за да се направи равносметка на мандата ни. Що се отнася до вашия ресор, мисля, че можем да направим една много положителна равносметка – беше постигнат много голям напредък във вашата област. Европейската економика стана по-конкурентоспособна и по-динамична. Мисля, че вашият принос за постигането на тази цел бе много голям. Искам да повдигна два-три въпроса, Съветът изиска от комисията да предложи мерки за доизграждането на пазара на комуникационни услуги. Можете ли по-подробно да се спрете върху предложенията, с които ще излезе комисията в отговор на това искане на съвета? Освен това, По отношение на спектъра и неговото управление, не само на ниво национално законодателство, има ли някакви изгледи за успех? И последният ми въпрос е свързан с механизма за свързване на Европа. Може ли според комисията да се направи нещо, като се има предвид положението с бюджета? Според мен за Европа е особено важно да цифровизира публичната администрация. Ако успеем да въведем цифровите технологии на ниво публична администрация в целия Европейски съюз, то това ще бъде истинска революция – Не мисля, че сме постигнали много голям напредък в тази област, така че е време отново да започнем работа по този въпрос, при все, че няма да можем да приключим по време на този мандат. Следващият оратор, госпожа Тикал. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа комисаря, че прие поканата ни Искам още веднъж да я поздравя за подетата инициатива под надслов Момичетата в областта на ИКТ. Мисля, че трябва да се продължи работа по тази инициатива, тъй като тя залага на потенциала на човешките ресурси, от който не се възползваме в достатъчна степен. Нещо повече, информационните и комуникационни технологии разполагат с много голям потенциал за стимулиране на заетостта. Искам да ви засвидетелствам подкрепата на парламента, госпожо комисар, както и отказа ни да приемем съкръщаването на бюджета за механизма за свързване на Европа в частта му за информационните и комуникационни технологии. Този механизъм, най-вече, що се отнася до публичната администрация, до електронното управление, до осъвременяването на обществото като цяло, играе много важна роля – от него могат да проистекат работни места. Парламентът ви подкрепя по отношение на неприемането на съкръщенията на бюджета в области, които могат да са източник на растеж и заетост. Ще се спра и върху няколко инициативи от работната програма на комисията, като например механизма за издаване на електронни фактури. Комисията следва да излезе с предложение през втората половина на тази година. Този механизъм може да се окаже много важен в областта на обществените поръчки, тъй като ще даде възможност за тяхното по-нататъчно развитие. Стратегията на Европейския съюз за компютърния облак. Искаме да знаем кога Европейската комисия ще публикува тази стратегия. Отраслът очаква да се запознае с нея. Очакваме това и ние. Би ни се искало да знаем какво ще бъде предвидено в тази инициатива. Възнамерявате да намалите разходите по и изграждането на инфраструктури за широколентов интернет, както и да интегрирате европейския пазар за мобилни плащания. Тези две инициативи са много важни. Кога смята комисията да ни ги представи? Нямаме много време и за да приключим работа още в рамките на този мандат, комисията скоро трябва да излезе с предложения. И накрая, какви мерки смятате да предложите на Европейския съвет за срещата му през октомври. Парламентът иска да ви окаже подкрепа. Мисля, че ако работим заедно, можем да предложим мерки от полза както за отрасъла, така и за обществото. За две минути госпожа Мадурел. Muchas gracias, Presidenta, señora comisaria. Yo... Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, Споделям загрижеността на нашите колеги във връзка с бюджета. Съкръщенията в бюджета могат да се отразят върху работата по програмата в областта на цифровите технологии. Те могат да се отразят върху бъдещето на проекти, като например компютърния облак. Ако се направят съкръщения в бюджета, ще ни е много трудно да постигнем целите си, така както сме ги заложили до 2020 година. Не знам как ще успеем да изградим цифрови мрежи, ако наистина се направят предложените съкръщения в бюджета. Ще бъде трудно и да се внедрят електронни услуги за гражданите. Отраслът на цифровите технологии трябва да е от ключово значение за справянето с кризата. Как можем да се възползваме от него, ако се правят съкръщения в бюджета? Има редица въпроси, които бихме могли да обсъдим. Споменахте структурните фондове. Мисля обаче, че трябва да се спрем върху кохезионната политика. Всички сме съгласни с това, че финансирането от частния сектор е от основно значение за изграждането на инфраструктура. Има инструменти за финансиране от страна на частния сектор – Частните инвестиции се нуждаят от много ясна нормативна уредба. В нея много ясно трябва да са разписани правата и задълженията на операторите. Въпросът ми е кога можем да очакваме предложение за регламент за телекомуникационните мрежи. Знаете, че в момента е особено важно да работим заедно, за да осигурим достатъчен размер на финансирането. В това отношение можете да разчитате на подкрепата на нашата парламентарна комисия и по-конкретно на моята група. Ако днес не направим достатъчни инвестиции, това ще има последици в бъдеще. Е, I am also very happy that you are coming here today because I think many of us... Много се радвам, че днес сте тук. И ние се шокирахме страшно, когато видяхме бюджета, който съвета ни изпрати. Просто изумително как са урязали с 90% широколетовия обхват и във връзка с цифровия дневен ред. Това бяха пари за отдалечените райони. Точно там хората имат нужда от такъв тип обхват. Знам, че преди казвахте, че това е цифровия кислород, който е необходим за просперитета на Европа. Говоря за широколентови обхват. Какво ще направим с средствата? Може да се използват структурни фондове. Излязохте с други предложения тези 8 милиарда евро, които не получихме, как ще бъдат заменени? Защото това е една предпоставка за развитие на цифрова Европа, както и потенциал за е, създаване на работни места. Да, казвайки всичко това за широколентовия достъп, аз съм убедена, че парламентът ще ви подкрепи и е, искаме да знаем какво се случва, тъй като и гласоподавателите в нашите държави питат какво ще стане с широколентовия обхват. Особено отдалечените райони, места, където хората не искат да живеят, защото няма широколентов обхват. Много е важна тази стратегия. Хубаво е да говорим за ИКТ и за интернет достъп, но около половината от населението на Европа не знае как се пуска компютър. Защо не научихме хората? Има технофобия. Липсата на достъп до образование. Това трябва да се спомене в социалния фонд. Трябва да има образование за възрастни, обучение за възрастни. В Дания 2015 целият публичен сектор ще бъде дигитализиран. 55% от населението никаква представа няма какво е ИКТ? На това трябва да се гледа сериозно, иначе хората ще ни се едосат. Това, което казахте за жените и за момичетата. Края на разделения пазар на труда е ИКТ. Университетите също. Компютърните науки в западния свят няма никакви момичета като студентки. Мисля, че в Румъния е различно. Но при нас няма никакви момичета в тези специалности. И говорим за квоти. Трябва да привлечем най-квалифицираните, най-добрите. Защо компютърния бизнес предпочита да избира най-талантливите само сред мъжете, сред 48% от населението. А има 1 милион работни места в този сектор, които са свободни. Трябва да привлечем и жените към тази професия. Благодаря. Госпожа Карвалио има думата. Благодаря, госпожо комисар. Добре дошла. Искам да коментирам за ИКТ и Хоризонт 2020. И ще повдигна два въпроса, свързани с тези две теми. Знаете, че ИКТ е по втори стълб като технология но от друга страна е хоризонтален принцип, който преминава през промишлената конкурентоспособност, предизвикателствата пред обществото и така нататък. Схемата ФАТ започна в а, а, този сектор. Това е много успешна схема за технологиите, но и за науката. С, съвета имахме проблеми е, при предаването на това послание. Нататък. Трябва да има по-амбициозна схема Фестс. След това достъпа до публикации от, от отворен достъп до публикации. Комисията трябва да намери начин за един устойчив бизнес модел. Стратегията за публикуване трябва да бъде по-ясна, за да имаме отворен достъп до публикации от една страна, от друга страна да привличаме най-добрите научни изследователи, които да публикуват в най-добрите списания и да не се притесняват от това, че имаме отворени публикации, т.е. с общ пълен достъп. Затова имаме нужда от устойчив бизнес модел. за да може е, стратегията ни, записана в Хоризонт 2020 по този въпрос, да бъде най-добрата. Благодаря. Колегата Елер има думата. So, I... Благодаря ви. не би трябва само да критикуваме това, което е, прие съвета а, като горна граница. Сега парламента трябва да каже, ние приема ли този таван на плащанията или не. Ако, докато това не стане, нищо не е фиксирано. Виждате е, свързването на Европа, те я разделиха на две, структурните фондове включиха, намалиха широколентовия обхват, заделиха пари за други теми. В мандата на парламента за преговорите всъщност е и идеята това да бъде променено. Така че не би трябвало само да се питаме как можа съвета да го направи. Не, това е политически въпрос и ние можем да кажем своето мнение. Трябва да търсим решения. Това, което предлага съвета, всъщност е известно ниво на гъвкавост, което практически ще доведе до това, че връщането на средства няма да отива в държавите, а ще се създаде един фонд. Нивото на интервенции сега е до 80%, но парите за възвръщаемост ще бъдат между 35 и 45 милиарда. Политически това, което можем да направим е не да променим сумата, а да заделим парите за определени цели, т.е. целево финансиране. Или да решим, че вътре в свързването на Европа ще има различен баланс на средствата, защото се използва голяма сума от структурните фондове, или пък, е, що се отнася до проценти, парите да бъдат в фонда, да има дневен ред с приоритети, с е, предпочитания, да кажем Първия стълб бе най-урязан в сравнение с земеделие и с структурните фондове, така че върнатите пари би трябвало да отидат целево, процентно заделени за тази или онази тема. Мисля, че а, Дигитална Европа или Евро... свърз, механизма за свързване на Европа биха могли да бъдат разпределени така. Това може да стане в парламента, ако приемем, че ако таваните не са реалистични или други, ако колегите от структурните фондове и от земеделието приемат, че дигитална Европа е едно от най-важните неща, защото това засяга и хората от селските райони, и става дума за структура и за сближаване на начина на живот на хората в различни части на Европа. Така че приоритета може да бъде такъв за парламента както току-що споменах. Но въпросът не е сега да се обвиняваме. Имаме докладчици по всички въпроси. Колегите са добре запознати, защото са докладчици. Виждам формулировките на парламента и то върви в тази посока но трябва да се излезе с конкретно предложение. Не трябва да чакаме комисията, нито да чакаме съвета. Това не е в ръцете ни. Grazie. La parola al collega Prodi, prego. Колегата Проди има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, че сте тук. Изключително важни са тези въпроси, защото зависимостта ни от тези технологии стават все по-големи с всеки изминал ден. Информационната сигурност е изключително важна. Трябва да гледаме на нея не толкова като нападение отвън, както се случва с софтуерни нападения отвън. Но аз мога да задам друг въпрос за хардуера. Хардуер, който може би се крие в някои от нашите елки, който може да бъде проникнат отвън, за да се извлекат конкретни информации. Има ли такива безпокойства? И ако това е така, какво се прави в Европейския съюз по този въпрос? Благодаря. Колегата Улскок. Е, так för ordet. Jag är just nu rapportör för e-identifikation. Аз съм докладчик по досието за идентификация. И на този етап все още се срещам с различни експерти. Ако се опитам да резюмирам семинарите и дискусиите, на които съм била, трябва да кажа, че има огромни очаквания а, към нас да излезем с а, предложение за идентификация ще решим проблемите с растежа, с работните места, вътрешния пазар. Такива са очакванията, наистина огромни. В същото време се срещаме, с представители на държавите членки, които смятат, че нещата са си наред, както са по-настоящем и не трябва да се бъркаме в тази тематика. Така че предложението ни трябва да съчетая тези елементи. Имаме време, надявам се да успеем. Искам да чуя какво мислите вие по въпроса. Винаги има такива огромни очаквания към нас. Хвалят ни. И накрая нищо не се променя. Имате ли така насърчаващи думи по този въпрос? Пред Последно госпожа Меркис. Voorzitter, dag commissaris. Ik heb een vraag. Eh, eh, eh, ja. Имам един въпрос. Съжалявам, че така бе урязан механизма за свързване на Европа. Това трябваше да бъде една инвестиция в дигитализацията. И а, Холандия поне така се разглеждаше. Сега цифровия дневен ред. Мисля си за синергията с телефонните компании, например, за управляване на данните, които идват от интелигентните мрежи и от интелигентните измервателни уреди. Е, инструмента за свързване на Европа може да използва мрежи, които вече съществуват, като например следите, които оставят енергийните линии и въобще от доставката на електричество и енергия. Може да ни кажете какво мислите по този въпрос? Има ли някакви опасности, които са свързани с опазване на личните данни, които идват от тези интелигентни а, мрежи посредством синергията с телефонните компании? Благодаря. Сега давам думата на госпожа комисаря. Благодаря, госпожо председател. Имам от известно време, три години и половина, едно усещане. че пътуваме на един и същи влак. Няма нужда да си обясняваме и да си доказваме колко е важна цифровизацията, е, целият този пакет, какво включва и какво не включва. Това е нещо, което аз е, много често го обяснявам. Това е един хоризонтален портфейл, който е свързан пряко с гражданина и според мен това е чудесен начин да се обясни на гражданите защо е необходим европейски подход към цифровизацията. Има естествено и много други връзки, енергетика, здравеопазване, култура и така нататък. имам усещането, че мога да разчитам на вашата подкрепа, за което разбира се съм ви благодарна. Аз съм такъв човек, че в тежки времена, в трудни времена, още повече се настройвам на, на на вълна. съвета взе решение, което всъщност означаваше, че е, не просто няма да се възползваме от възможности, а напротив ще направим няколко стъпки назад. Миналата седмица пък съвета поиска от комисията да изготви план във връзка с единния цифров пазар. Та, е... виждам, че вашите тревоги са, са сходни. Благодаря ви. Благодарна съм ви за подкрепата. Благодарна съм и за градивния подход на всички ви. Записвах си изказванията ви и, и много, всички, всеки от вас спомена някакъв вариант за излизане от тази ситуация. Спомням си на първата среща, когато участвах на ваше заседание, аз казах, казах всеки казах всеки европеец цифровизиран. Не бива да има разделение. Ако живеете в селски райони, това не означава, че сте втора ръка гражданин. Та когато се дават възможности на, на гражданите, те трябва да достигат до всички граждани. Не трябва да се прави разлика на базата на, на възраст, държава членка и, и това дали е, живее гражданина в селски райони или в градски райони. Това има отношение до електронното здравеопазване, е, културата, енергетиката и така нататък. Така че ако се прави такава разлика, се допуска огромна грешка. Сега, за инструмента за свързване на Европа. Това бе едно доста сериозно предизвикателство с, с управителя на Европейската инвестиционна банка. Обсъждахме надълго и на широко този въпрос предложението за финансиране беше 9,2 милиарда евро за широколентовия достъп, но трябваше да се създаде, да се измисли какъв да бъде инструмента, който можем заедно да създадем и да използваме с Европейската институцион, инвестиционна банка. Така се стигна до цифрата 80 милиарда евро така че да достигне широколентовия достъп до селските райони, до отдалечените е, райони, които не представляват интерес е, за частните предприемачи. Мисля, че първоначалната предпоставка на съвета беше погрешна. Съвета реши, че това е въпрос, който трябва да се реши естествено от стопанския сектор, но аз напълно разбирам предприемачите, защо те не са склонни да инвестират в такива райони. Напротив, трябваше да, да предприемем един подход насочен към социалните ползи – нещата по-настоящем ще се е, инвестират малко по-малко от 80 милиарда за селските райони. не се разбираше първоначално за какво става въпрос, какви са залозите. Затова обвинявам лично себе си, защото мисля, че не сме обяснили достатъчно добре какви са залозите. Ето сега трябва да търсим альтернативни решения, за да решим този проблем, защото не достигат средствата. Това е предложение, с което ще се запознаете и вие. И от вас зависи, председателите на комисии, на, на политически групи, е, да отправите ясно послание, че е, е необходимо допълнително финансиране за тая цел. Сега, това ще стане по-лесно, ако информационните и комуникационни технологии и широколентовия достъп заедно се потвърдят като четвърта, четвърти приоритет в тематичните области. Надявам се, искрено се надявам, че ще вземете активно, активно участие в това наше настояване. Аз си давам сметка, че след е, влизането в сила на Лисабонския договор, е, вие имате много повече лостове за влияние. Можете да прокарвате такива процеси. Но да, давам си сметка, че периода е особено тежък. Е, има няколко месеца до летните отпуски, до лятната почивка на парламента. трябва да направим всичко възможно да не допускаме разделение на граждан, разделяне на гражданите по категории в програмата ни за цифровизация. Съветът признава значението на цифровия единен пазар. Става въпрос за самия пазар, за телекомуникациите – за гръбнака на бъдещата економика. Ние естествено отчитаме този приоритет на съвета и ще излезем с предложение преди, преди а, октомври месец. Пилар попита какво планираме да заложим в а, а, този идеен план. Няколко са въпросите, които смятаме да отразим. Все още го обмисляме. Със сигурност ще поставим акцент върху телекомуникационните пазари и факта, че в момента пазарът се състои от 27 отделни пазара. Това е раздробяване, това е фрагментиран пазар. А Раздробяването означава, че е ограничен избора на клиента, това, което се предлага, а пък за самите оператори това означава по-малко възможности. Те не те нямат възможност да действат на един общо европейски пазар. а, това, от което имаме нужда, е един мащабен сектор, който да е в състояние да се съравновава в глобален мащаб. Сещам се е, за банковия сектор като аналогия. Ако излезем с предложение, което отразява един подобен подход, пълно изцяло завършване на единния пазар в тази област на телекомуникациите. Както ви казах, това може да доведе до ръст на економиката е, до 110 милиарда евро годишно. Мисля, че това е, е чудесна възможност и е, трябва да се възползваме от нея. Ще напиша пакет мерки, ще си се труднича с вас. Така че преди месец октомври да успеем да достигнем до обща позиция за това какво следва да се заложи в предложението за единния пазар. А по въпроса за момичетата в ИКТ, тази инициатива, деня, който бе е, през месец април, много ни трябват жени и момичета в този сектор. До сега не сме оползотворили този човешки ресурс. За да привлечем момичета обаче, трябва да започнем на ранен етап. Трябва да се почне от началното училище – момичетата на тая възраст не се справят по-зле от момчетата с технологиите, с които те боравят, но все пак битува едно виждане, че това не е женска кариера, не е женска област. Та, след като ще подемаме инициатива за привличане на момичета в ИКТ, това трябва да застане на максимално ранна възраст. За сега сме почнали с стопанския сектор и, и университетите. Създадохме една, така да се каже, коалиция. Обърнахме се към бизнеса с призив да положи усилия и да предложи варианти за решаване на а, този проблем. От една страна, а, като цяло младежката безработица е на недопустими нива, и от друга страна, както казах, ще има недостиг от, е, от 1 милион работни места в сектора към 2015 година. Това са местата, които ще трябва да се попълнят е, до тогава. В Хановер се подписа един такъв меморандум с е, бизнеса И се разгледаха възможностите именно за това. Какво може да се направи на, на индивидуално ниво, ако един човек иска да работи в този сектор, но не му достигат някакви а, квалификации, какво може да се направи за кратък период време? После, за технологията на облака, споменах това вече и в началото също казах, че е, е, много се надявам скоро да излезе доклада на Пилар. Това наистина е много важен въпрос. Вчера се видях с председателя Тома Силвес, който е председател всъщност на високата, групата на високо равнище за технологията на облака. И той ми обясни, че на следващата а, среща, след няколко месеца, ще може да ми каже какво става и за какво става дума и какво трябва да се свърши. Е, чудесни резултати са постигнати в Естония, между другото, в е, тази област, интегриране на облака в е, електронното управление. Да, да, определено трябва да съберем повече информация, да разгледаме нещата от всички страни. Те са свързани с разходи, но са свързани и с сигурността в киберпространството. А последващия въпрос, че много, много европейци никога не са влизали в интернет. В Италия, например, 40% от населението никога не е ползвало интернет. Това е ясен сигнал, че трябва да посветим много усилия на този е, проблем. Понякога е причините за това, че не се ползва интернет е, че няма доверие в него. Или понякога хората си мислят, че просто това не е за тях, че не е безопасно. Така че трябва, трябва много ясно да разясним а, тези въпроси, заедно с италианското правителство и ресорния министр в Италия. Всички трябва да направим всичко възможно. Повече италианци да се запознаят с ползите от интернет. Но естествено трябва много ясно да се разяснят нещата с сигурността в киберпространството. От името на комисията работим по този въпрос с Кати Аштан и Сесилия Малстрем. Надяваме се да достигнем до съгласие с парламента преди преди края на мандата ви. Надявам се да успеем да приключим работата по директивата за киберсигурността. Mrs. Cavallo was mentioning the open access for publications. Отвореният достъп за публикуване в интернет в Вчера на конференции следователи от цял свят обсъдиха именно този въпрос и, и съвсем открито призоваваха за отворен достъп до възможности за публикуване, отворено публикуване. Наистина ще загубим много възможности и много ползи, ако не отстояваме тая инициатива. Ще излезем с а, а, предложение за намаляване на разходите за широколентов достъп. Съвсем накратко, особено сме Особено ни тревожи и и сме подразнени от това, че един ден се дава зелена светлина на някакъв нов тръбопровод и се оставя, и се оставя на заден план достъпа до интернет, друг ден се говори за вода, но не трябва да се забравя, че всичко това е а, обществено благо. И нещата са свързани. Не бива едното да става за сметка на другото. Хоризонта за 2020 година. Акцентът пада върху отворените, улекотени схеми. Мисля, че това имаше предвид господин Проди. Той говори и за хардвер, ама и това е свързано с сигурността в киберпространството. Това е нещо, което е особ, от особено приоритетно значение. Без доверие няма как да се развива технологията. Навсякъде в, по света хората се опитват да обособят слабите брънки във всяка една система. Ние трябва достатъчно добре да защитим нашите. Между другото, киберпрестъпленията са от различно естество, естество различни от престъпленията в реалния свят и затова трябва да имаме предвид да отразим тая специфика. Електронните сделки, да, определено трябва да се е, увеличи ползването на електронни транзакции. Това също става чрез укрепване на доверието. Това обаче ще доведе до повишаване на нашата конкурентоспособност и ще е, даде също принос за изграждане на единия пазар. Интелигентните градове и технически аспект на интелигентните градове, как да е, съчетаем, да съберем на едно място мобилността, транспорта, е, целите за енергетика, целите за климат и така нататък. Ние настояваме на решения, които да отговарят на изискванията за оперативна съвместимост, така че да могат да си общуват градовете, да, да са свързани. Естествено, всеки град трябва да внимава сам за себе си. от изключително голямо значение е обмена на добри практики. Председателката благодаря. Благодаря, госпожо комисар. piezza tutti i nostri parlamentari. La ringraziamo. Благодаря ви за отговорите. Мисля, че до голяма степен отговорихте на въпросите зададени ви от колегите. Благодаря ви още веднъж, че приехте поканата ни. Ще ви уведомим и за следващата ни среща. Bene, proseguiamo con i nostri lavori, dando la parola alla collega. Нека продължим заседанието. Ще дам думата на господин Буско, който ще ни докладва за посещението на делегацията на Европейския парламент в Доха благодаря ви за възможността да ви докладвам за посещението на делегацията. Завърнахме се от Доха преди 3 месеца. Мисля, че е добре да направим кратка равносметка на това посещение. Това ще ни помогне да направим и съответната извинете, да проведем съответната подготовка за бъдещи такива посещения. Делегацията се състоеше от 15 членове. Програмата ни бе доста натоварена. Срещнахме се с комисаря, с негови сътрудници, с представители на съвета и кипърското председателство, с представители на ирландското председателство и други представители на съвета. Срещнахме се и с представители на управлението на Катар, на Китай, на Бразилия и на редица други страни. Що се отнася до китайския министр, той заяви, че вероятно Китай ще обмислим членството си в световна схема за търговия с емисии, която да обхваща и сектора на въздухоплаването. Това бе нещо съвсем ново за нас. Сега на Комисията по околна среда се пада задачата да проучи дали от това изявление ще проистече нещо – Посещението ни бе много полезно от гледна точка на възможностите ни за срещи и контакти. Посетихме прояви извън конференцията, които бяха посветени на редица въпроси, като например въпроса за целта от 2 градуса. Срещнахме се и с представители на немалко НПО. Проведохме и редица семинари, на които разговаряхме с представители на промишлеността. Какви бяха резултатите от посещението ни? Като цяло то бе доста разочароващо за нас, но колеги, които са <clears throat> били на подобни посещения и в миналото, не бяха толкова разочаровани. Постигнато е правно обвързващо споразумение в рамките на рамковата конвенция на ООН. Срокът на действие на това споразумение бе удължен, което е много важно. Сега въпросът е как да подходим към първия период на поети ангажименти по протокола от Киото – Европейският съюз изиска да се изготви план за работа за тази година за да можем да изготвим предложение, което да бъде прието до 2015 година. Това е важно за нас, като се има предвид срещата на върха по въпросите на климата, която ще се състои в Европа. Важно е да се изготви такова предложение, защото и ние тук трябва да знаем какво да направим, за да предложим споразумение в областта на климата, което да бъде възприето. Следващата среща ще бъде през ноември във Варшава. На нея ще бъдат представени лидери от редица страни по света. Целта на тази среща е да се извърши подготовка за 2015 година. Крайната цел е да се постигне обвързващо споразумение в областта на климата. Нямаме много време. Въпросът е как тук в Европа ще подкрепим с дела ангажиментите, които поемаме вече от толкова много време. Много е важно да дадем правилната оценка на резултатите от това посещение. Не научихме нищо ново, но успяхме да окажем известен натиск. Успяхме да направим и няколко стъпки в правилната посока. Бяха постигнати няколко важни цели, които обаче не намериха отзвук в медиите. Много е важно и трите европейски институции да направят така, че да могат да поемат своята част от отговорността. През 2013 година ще бъде проведена първата среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители – през 2015 година домакин на срещата на върха ще бъде Франция. Трябва да се постигне споразумение, което да получи широка подкрепа по същество. Благодаря на колегата, който изготви доклад по темата. Въпросът е какво трябва да предприемем през следващите 8-9 месеца, така че парламентът и комисията да могат да постигнат напредък при подготовката на срещата във Варшава. Може би трябва да поговорим за създаването на една допълнителна мрежа, от колеги тук в комисията и комисията по околна среда, които работят по тази тема. Не можем просто да чакаме до ноември и тогава да излезем с резолюция, която да предостави на парламента съответния мандат. Трябва да започнем работа още преди това, мисля, че всички онези сред нас, които работят по тази тема, могат да ни помогнат да изготвим план, който да ни помогне да осъществим амбициозните си, но реалистични цели. Оставя ни малко време до идването на колегата Етингер. Госпожа Карвали има дума. Thank you very much, President. I was part... Благодаря, госпожо председател. Аз участвах в делегацията на парламента. Основните заключения бяха свързани с втория период на поети ангажименти по протокола от Киото. Бяха взети и някои решения за финансирането на дейностите в областта на климата. Германия и Украина поеха важни ангажименти за финансирането на развиващите се страни. Платформата от Дърбан ще замени протокола от Киото. По нея не бе постигнат много голям напредък по същество. Бе постигнат по-скоро напредък по процедурни въпроси, като например графика на работа. Но за момента платформата от Дърбан не е въплатена в конкретно съдържание. И това дава възможност на Европейския парламент да направи първата крачка, да постави в основата на тази платформа своите приоритети, Критикувахме това, че в протокола от Киото не се отчита в достатъчна степен конкурентоспособността на промишлеността, а се залага прекалено на екологичния аспект. Сега можем да се възползваме от възможността да наблегнем на конкурентоспособността на промишлеността и на сигурността на доставките. Във връзка с това, е добре парламентът и комисията да си сътрудничат. Следващите две срещи на конференцията на страните по рамковата конвенция ще се проведат тук в Европа и е важно да се възползваме от това, за да наложим своите приоритети. Благодаря. Моля, ограничавайте се в рамките на две минути. Госпожа Йордан и след това господин Елер. Благодаря. Няма да се спирам конкретно върху посещението, тъй като колегите вече се изказаха подробно. Важно е как да продължим нататък. Парламентът в края на съответната година обикновено се подготвя за преговори, като излиза с резолюция. Но мисля, че е добре да започнем тази подготовка още от сега. Трябва, госпожо председател, тук в парламента да работим за това нашата комисия да работи на равна нога с комисията по околна среда по резолюцията. Много е важно ние да изиграем същата роля като комисията по околна среда. Благодаря но тази задача се пада на политическите групи. Господин Хелмер. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че не отчитаме реалността. Каква е реалността? В момента в света се проектира изграждането на 1200 инсталации на 1200 теца. А от друга страна, като че ли експертите си водят разисквания, без да се интересуват от това какво наистина става по света. Един експерт от Междуправителствената работна група по въпросите за измененията в климата дори заяви, че от 17 години насам няма глобално затопляне. Ако наистина искаме да намалим емисиите от въглероден двуокис, не би ли трябвало да намалим 20 000 тона, с които допринасяме, придвижвайки се от Брюксел до Страсбург? Можем да допринесем и малко повече за намаляването на емисиите, ако не изпращаме свои делегации на тези конференции в различни точки на света. Благодаря. Господин Проди. Credo che dobbiamo realmente благодаря. Мисля, че наистина трябва да из основи преразгледаме своята позиция, защото протокола от Киото е жив формално, но все по-малко са държавите, които в крайна сметка го приемат и изпълняват. Между другото, Смятам, че трябва да направим някои общи изявления, защото протокола от Киото не взема предвид декларацията от Бали за споделяне на отговорността. Трябва да се поднови дебата, като се сложи това на дневен ред, за да има глобално споразумение. Ако нямаме глобално споразумение, трябва да имаме план Б. Ясно е, че такова световно споразумение трябва да бъде план А. Но, ако не успеем с план А, трябва да мислим за план Б. Но план А, без в политически език да се облече дире... Е, е, декларацията от Бали, няма да ни доведе до никъде. Последен колегата Оди. Мерси, мадам президент. Je voudrais soutenir la proposition de notre collègue Carvalho. Благодаря. Искам да подкрепя предложението, че трябва да организираме политически дебат по тези теми. При гласуването на докладите, независимо дали те са за ВИ или за МПС, има политически групи с трудно идентифицируеми политически линии. Затова е трудно да се определи общата линия извън Съюза. При последния мандат бе прията стратегията 2020 20 Тя бе прията 2008 след натиск от държавни правителствени ръководители. Беше много трудно приемането. А сега, на, на прага на изборите 2014 година, трябва да подготвим всички документи, за да може да има политически дебат 2014 година и да сме сигурни, че следващата комисия, следващият парламент ще могат да заложат общата насока на парламента. А това не е готово. Да, да, да, а знаем какво ще е въздействието върху нашите фирми, върху растежа, нашата конкурентоспособност и заобщо всичко, което е поставено на карта. Предизвикателството е огромно и наистина е необходимо да има политическа яснота. Благодаря на колегата Луди. Добре дошъл на комисаря Елтингер. Да пристигна току-що. Благодаря на колегите, които се изказаха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 от името на комисията искам да посрещна с добре дошъл комисаря Оттингер, който отговаря за енергетиката. Той е тук сред нас за едно изказване, свързано с работата му в момента и работата, която може да извършим заедно. Благодаря. Давам ви думата за вашето изказване. Около 15 минути имате. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Позволете ми първо да ви благодаря за това, че днес приехте предложението за директива за безопасността на добива на нефт и газ в открито море. Това предложение ще допринесе за опазването на околната среда. чрез налагането на изисквания за добива на наша територия. Например, по Черноморието, в Северно море и в Балтийско море – Предвидени са мерки за предотвратяване на инциденти и за реагиране при инциденти. Това е още една крачка напред в рамките на по-нататъчното европеизиране на опазването на околната среда и на енергетиката. Благодаря на колегите, които работиха по този текст. Кои са другите ни приоритети за тази година? Ще прехвърлим акцента от 2020 на 2030 година. Когато разговарям с представители на деловите среди, с политици работещи в областта на енергетиката, те винаги ми казват, че не могат да осигурят сигурност в дългосрочен план. Ще упражняваме контрол върху постигането на целите 20-20-20. В момента извършваме такъв контрол и редовно представяме отчети. Време е обаче едновременно с това да излезем с общо европейска стратегия за енергетиката и действията в областта на климата за след 2020 година. Защо? Защото е ясно едно. Ако не разработим стратегия за след 2020 година, то можем да забравим и за общата енергийна политика и за общата политика в областта на климата. Ако нямаме дългосрочна стратегия, това ще доведе до разпокъсване на пазарите, до разпокъсване на действията в областта на климата, като например действията за съкръщаване на емисиите от въглероден двуокис. Комисията ще излезе с зелена книга. Предстои да обсъдим тази зелена книга след една седмица. Тя се изготвя съвместно от колегата Хедегор и от мен. В нея се съдържат редица цели, формулират се и редица въпроси. Този документ ще покана към парламента за започване на разисквания. Ще използваме проведените от нас консултации, като например в рамките на неофициалната среща в Дъблин, както и разискванията на съвета на министрите на околната среда и на енергетиката, за да можем в, до края на годината да излезем с законодателни предложения. Първият въпрос е, трябва ли да заложим на всичките три цели – за намаляване на емисиите, за постигане на определен дял енергия от ВЕИ и за постигане на определен дял на енергийната ефективност. В Зелената книга са заложени следните равнопоставени цели – сигурност на доставките, устойчивост и енергия на достъпни цени. Най-вече достъпни цени на електроенергията и на газа. Безспорно е, че ако изхождаме от целта за намаляване на емисиите с 80%, то до 2030 година трябва да намалим емисиите в доста значителен размер, доста повече от 20%. Въпросът е дали трябва да си поставим точна обвързваща цел за ВИ. Смятам, че енергийната ни политика трябва да се свежда не само до намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Трябва да обърнем внимание и на иновациите, и на новите технологии. Затова трябва и да продължим работата си в областта на възобновяемите енергийни източници, като вятъра и слънчевата енергия, например. Трябва да вземем предвид биомасата, геотермалната енергия и <clears throat> океанската енергия. В тези области трябва да дадем шанс както на научно-изследователската дейност, така и на реализирането на проекти. В Франция, в Шотландия, в Ирландия има голям потенциал за използването на морската енергия. Каква трябва да е целта? Трябва да предвидим конкретна цел за произвежданите количества или за преноса. Ще очаквам конкретни предложения от вас. Много съм загрижен във връзка с следното. През 2007 година всички държави постигнаха споразумение. Но как ще интегрираме 28 държави членки? Как около тази интеграция ще се обедини възможно най-широко мнозинство в парламента. Комисията ще излезе с предложение до края на 2013 година, което според мен ще трябва да бъде обсъдено от следващия парламент през есента на 2014 година. Ще трябва следващият парламент да започне разисквания за периода между 2015 и 2030 година. И тези разисквания трябва да са успешни. Това е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени във връзка с стратегията си за енергетиката и действията в областта на климата. Тези две области, според мен, са равнопоставени енергийната политика не е в услуга на действията в областта на климата. Това е една отделна област на политика, която има както економически, така и социални, така и екологични аспекти. възнамеряваме, що се отнася до енергийния вътрешен пазар, законодателството в тази област и до изграждането на пазара, да заложим на тези области като на втори свой приоритет. Оказването на въздействие върху структурирането на пазара, т.е. определянето на унази намеса от страна на държавите членки, която е допустима трябва да бъдат обект на оценка от наша страна. Трябва да видим кои от тези намеси са в съответствие с законодателството за защита на конкуренцията. Има нещо, което е много важно, според мен. Въздействието върху структурирането на пазара трябва да бъде разграничено от въпросите, свързани с вътрешния пазар. Вътрешният пазар се свежда до равнопоставеност, до мерки в полза на потребителите. Той не предвижда намеса от страна на централното държавно управление или от страна на местните и регионални органи. Не се предвижда преференциално третиране. Но Знаем, че в момента не се правят инвестиции в рамките на вътрешния пазар. Възобновяемите енергийни източници все още не са конкурентоспособни. Проблем е и резервният капацитет за електроцентралите с газ. А в Обединеното кралство, що се отнася до АЕЦ, се изискват преференциални тарифи за следващите 30 години. Всичко това налага въздействие върху структурирането на пазара. И тук се намесва и въпросът за разрешаването на евентуални помощи в бъдеще. Това е въпрос, по който работя заедно с комисар Алмуния. Искаме също така да доближим националните системи за финансиране. В рамките на изграждането на сектора на ВЕИ опитът ни бе както положителен, така и отрицателен. Извлякохме си някои общи полуки, които могат да залегнат в насоки за националните мерки за финансиране. И ще ви дам един пример. През изминалите седмици получих много писма с критични позиции във връзка с промените в законодателството в Испания. В Испания цените са регламентирани. Участниците на пазара са направили съответните инвестиции – Произвели са електроенергия и в момента са на загуба, която възлиза на 29 милиарда евро за електроенергията. Съкратени са субсидиите за вятърните електроцентрали и то не за тези, които ще се изградят в бъдеще, а за тези, които се експлуатират сега. И това от гледна точка на инвеститорите ги поставя в едно почти неприемливо, неизгодно положение. Трябва ясно да заявим, че не могат да се предприемат мерки с обратно действие. В Германия се предлага да се спре нарастването на цените на електроенергия, да се предвиди таван, но не бива тези мерки да се прилагат с обратно действие. Това води до загуба на доверие, води до загуба на инвестиции и на кредити. То ще окаже неблагоприятно въздействие върху доверието в цяла Европа, въпреки че Отраслът се нуждае от повече инвестиции за съхраняване на енергия, за повишаване на ефективността, за научно-изследователска дейност. През второто три месече на тази година ще излезем с съобщение за енергийните технологии и иновациите. В тези това съобщение е възоснова на опита ни от миналото, например в рамките на ИТЕР и стратегическия план за енергийни технологии. Ще ви изложим малко по-подробно плана си за следващите 7 години. Бяха проведени изпитвания за оценка на риска и безопасността на АЕЦ. През май ще излезем с предложение за продължаването на срока на действие на директивата за ядрената безопасност. В него ще се съдържат технически стандарти за осигуряването на ядрена безопасност. Ще има и изискване за независимост на надзорните органи. До края на годината ще излезем и с предложение за задължението за застраховане срещу ядрени вреди, както и за отговорността за ядрени вреди. Към момента в държавите членки застраховането и отговорността са уредени по различен начин ще трябва да обсъдим с застрахователния сектор възможностите за сключването на договори за застраховане срещу ядрени вреди. Задължението за застраховане и обезщетение води до равнопоставеност в рамките на вътрешния пазар. Това са някои от областите от работната ни програма. Споделих с вас някои от най-важните моменти. Те не само са актуални, но са и важни с оглед на Хоризонт 2020. Грация, комисарио. Благодаря, господин комисар. Както може да си представите, мнозина са се записали за изказвания. Искам да дам думата на всички, а за тази цел трябва да се вместите в рамките на отделеното ви време. Ако това стане, всички ще могат да се изкажат и господин комисар ще има възможност да ви отговори. Три минути, мадам Декастио, от името на НП. Благодаря. Добре е дошъл. Това е вашата комисия. Много се радваме, че сте тук. Започнахте в началото с нещо, което трябваше да бъде казано ясно. А то е, че енергийната политика е енергийна политика. Това не е политика за климатичните изменения. Енергийната политика може да допринесе за намаляване на емисиите, но това, което многократно се случва и го казвам, защото наистина смятам, че е така, е, че енергийната политика като че ли става жертва на политиката за климатичните изменения. Все едно имаме енергийна политика единствено и само за да намаляваме емисиите. Вярно е, че допринася тази политика, но тя се занимава и със сигурност на доставките, с инфраструктура, с разработване на нови енергийни източници, с иновации, с технологии и така нататък. За това мисля, че е много по- лесно да разбираме проблематиката, ако не забравяме това, защото до момента се случва точно обратното. Когато говорим за социална политика също, не бива да забравяме, че енергийната политика ще бъде социална политика, ако няма електричество. Ако не може да работи един завод, защото няма достатъчно енергия, също или пък ако транспорта не работи. Това ще се отрази тогава на социалната политика. Ако се замисля за огромните економически последствия, то тогава наистина ще видите колко е важна енергийната политика за социалната. Нямаме а, много време, мандатът ни изтича. Е, след лятото няма да се занимаваме вече с отделни доклади. Но, има ги предвид положението, в което се намираме по-настоящем и новото желание да се начертае пътя за нова енергийна политика по-конкретно, каква е вашата прогноза за предложение на Европейската комисия? Съвсем накратко говорихте за зелената книга, за последствията за, от директивата за ядрена безопасност – и искам да разбера е, какви предложения може да направи Европейската комисия. Нещо, което може би есента ще разгледаме. Благодаря ти, Пилар. Тереза Мадорел за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря ви, че дойдохте да говорите пред нашата комисия. Мината седмица в Страсбург гласувахме по насоките за енергийната инфраструктура. Господин Текампус, докладчика, положи сериозни усилия, за да сближи позициите на парламента и на съвета по този въпрос, който е особено важен. Насоките за новата енергия енергийна инфраструктура. И също да се уверим, че сближаване на позициите, че проектите ще се финансират от механизма за свързване на Европа. Бюджета за енергийна инфраструктура е намален на половина. Така че трябваше да пренаредим приоритетите. Нашата партия се противопоставя на доводите на съвета. В насоките сме е, описали е, проекти, които би трябвало да имат право на европейско финансиране – също сме определили нивото на публично финансиране и нивото на сътрудничество между отделни проекти. Надявам се комисията да помогне при преговорите с съвета. Втория въпрос е свързан с енергийния пакет за 2030 година и целите за емисии, както и възобновяемите източници. Нашата група смята, че трябва да продължим да работим в тази област, така че да разработим едни конкретни задължителни критерии. Трите показателя за 2020 година са изпълнени, освен един, и то този, който не, няма задължителен характер. И това не е никак случайно. Групата ни настоява всичките критерии, всичките изисквания да са задължителни. Ние също не, не искаме да оставаме с усещането, че работим само за борба с климатичните изменения. Ние работим в областта на енергетиката. Господин Тормес. Благодаря. С право говорихте за проблема, свързан с цените на енергията. Цените на газа и нефта от 2000-та година насам се повишиха повече в сравнение с цените на киловатт електроенергия. А ако погледнем домакинствата, то ще видим, че повечето домакинства имат по-големи разходи за гориво, за финансирането на превоза на енергия, а не толкова за електроенергия. Можем само да мечтаем за големи находища на шистов газ тук в Европа. Те няма да доведат до намаляването на цената на газа. Тоест имаме марш за маневри само по отношение на количествата. В времена на економическа криза трябва в по-голяма степен да поставим ударението върху енергийната ефективност. Повишаването на енергийната ефективност може да доведе до бързо понижаване на разходите. Говорим за слабостите на еврозоната, или на Европа. Но никой не говори за това, че днес харчим 4% от БВП за нефт и газ, а през 2000-та година тази стойност бе 1%. Това съответства на 400 милиарда евро годишно. Сума, която инвестираме в закупуването на нефт, газ, въглища, уран. Мисля, че това е основната слабост на европейската економика, а дефицитът по търговското ни салдо с Китай е 120 милиарда. Почти никога не говорим обаче за тези 400 милиарда, които споменах преди малко. По-скоро, по-често говорим за търговията с Китай. И няколко думи за равнопоставеността. Днес на практика няма равнопоставеност, тъй като са много ниски цените на емисионните квоти. За слънчевите електроцентрали се предвижда застраховка в размер почти от 100%, но това не въжи за други мощности, като например АЕЦ. Огромни ще са щетите от Фукушима за Япония. Ако искаме в бъдеще да постигнем равнопоставеност, трябва да говорим за отговорността за ядрени вреди по отношение на новоизгражданите АЕЦ. Не ми е ясно и още нещо във връзка с последното предложение на комисията. непосредствено пострадалите от ядрен инцидент. Предвижда се обещетение за тях ли или се предвижда изискване в по-широк контекст за поемане на отговорност. Има разлика между двете. Колега Чичестер, прего. Колегата Чичестер за 3 минути. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл, господин комисар. Преди известно време комисията uh, прие едно становище във връзка с ядрената енергия. Аз разбирам колегата Турмес и отрицателното му, мнение. В момента аз говоря. какво ще направи комисията по това изменение? Благодаря. Благодаря ви, господин Чичестър. Следващия оратор. Επειδή πήρα θάρρος από αυτά που είπε ο Κλόντ и така, мисля, че отказвам за господин Турмес получих известна доза оптимизъм. Доста е скъпа енергията, господин комисар, в Европа. И за това трябва хубаво да преценим какви са вътрешните ни източници, шистов газ или нещо друго. Господин Турмес изрази своите тревоги за вноса на нефт както и на суровини от трети страни. Надявам се и той да ме подкрепи и съответно да ме подкрепят зелените за търсене на такива вътрешни източници на енергия, за да нямаме абсурдни реакции от страна на зелените. Благодаря, господин председател, благодаря и на председателката. Благодаря на колегата Цавела. Джордан, две минути. Najprej se zahvaljujem gospodu komisarju, ker res skrbi za kontinuirano diskusijo z Evropskim parlamentom. Vsi že... Постоянно има дебат с Европейския парламент. Очакваме зелената книга. Много се радвам, че казахте, че имаме нужда от рационализация на политиката и трябва да помислим за броя цели, които сме си заложили. Винаги съм казвала, че имаме прекалено много цели, прекалено сложна е системата ни. И в енергетиката трябва да се опитаме да покрием и други неща, като например устойчивия елемент, а не само околната среда, социалните аспекти и конкретоспособността също са важни. Що се отнася до цените на енергията, съгласна съм с казаното от госпожа Цавела. Ако направим едно сравнение между цената на енергията в Европа с цените в САЩ, е, ще видим, че нашата цена е много по-висока. Зелената книга е, подготвя ли конкретни разпоредби, свързани с себестоеността на енергетиката? Това е конкретният ми въпрос. Имам още един. Искам да разбера е, как ще разгледате този план Б, т.е. ако няма споразумение, що се отнася до климатичните изменения през 2015 година, какво ще се случи? Благодаря. Колегата Томсън за две минути. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, и аз ви приветствам за добре дошъл. Много послания отправихте в вашето слово. Имам няколко въпроса. Вие казахте, че енергетиката, енергията струва пари в Европа, обаче имаме проблем с енергийната бедност. И аз мисля, че цената на енергията зависи от това къде живеете. В Копенхаген, в моя апартамент, отоплението е много-много ефтино, по-ефтино отколкото в САЩ, според мен. Така че и в Европа има подобни примери. Но преди преди е, три седмици хората излязоха на улицата пред Българското е, народно събрание, за да протестират срещу високите енергийни цени. Миналата година в Унгария бях и хората попитаха, е, попитах хората кой е основният политически проблем и те казаха цените на, на енергията. В Полша също така хората дават половината от доходите, доходите си за сметки през зимата. Та, въпросът ми е свързан с е, енергийната бедност. Какво мислите за това? Смятате ли, че ни трябва европейска стратегия по този въпрос, което да включва и едно общо определение на енергийна бедност? Вие ще поемете ли ангажимент за разработването на такава стратегия и тя да се приема от нас преди края на мандата? Другото нещо, което искам да попитам е свързано с Зелената книга. Доколкото разбирам, Доколкото ви разбирам, в едно от изказванията си, е, вие казахте, че общата европейска енергийна политика трябва да се основава на задължителни цели. Иначе, иначе не действат нещата. Ние видяхме, видяхме че, е, се изпълнят, че се изпълняват задължителните цели за 2020 година, но доброволните не се изпълняват за енергийна ефективност. Та, сега искам да ви попитам за енергийна, ефик... за енергийна ефективност целите към 2030 година, дали ще станат задължителни. Благодаря, господин Проди, сега. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Винаги много се радваме, когато сте тук. Наскоро разглеждахме системата за субсидии за а, изкопаемите горива, които се използва енергетията в тецове. Вие взехте мерки за такива изкопаеми. Това не противоречи ли на това, че искаме да има все по-голямо използване на ВИ? Втори въпрос. Има много инвестиции, които трябва да се направят. ВИ, енергийна ефективност. Но не сме говорили още за финансовите ресурси. Европейският парламент, господин комисар, е твърдо за еврооблигациите. Точно оттам могат да дойдат ресурсите, които след това незабавно да отидат и за смягчаване на настоящата криза И това са инвестиции, е, които няма да доведат след това до някакви а, тежнения. Благодаря. Колегата Мерки. Ja, dank u commissaris. Uh, ik heb een, uh, een paar vragen. En de eerste is... Uh... Ik heb een paar vragen. все още в голяма степен косвено държавата финансира изкопаеми енергоносители. А енергията от тези енергоносители към момента е сравнително ефтина. Какво ще предприеме комисията, за да отмени, да премахне тези косвени държавни субсидии? Крайно време е те вече да не се предоставят. Вторият ми въпрос е свързан с механизма за свързване на Европа. Значително бе съкратен бюджетът за този механизъм. трябваше да се проучи възможността за изграждането на интелигентни или свръхинтелигентни мрежи. В Германия, например, бе обмислен този въпрос. Сега, след като бе съкратен бюджетът за механизма, ще се обмислят ли мерки в тази посока? Съгласна съм с колегата, който говори за енергийната ефективност. Ако се повиши енергийната ефективност, ще се ограничи енергийната бедност. Госпожа Томпсън говори за микропроизводството. Ще излезе ли комисията с стратегия в това отношение? Благодаря, господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Винаги ми е много интересно да ви слушам, тъй като вашите изказвания са интелигентни и ни предлагат практически решения. Казахте, че енергийната политика не трябва да бъде подчинявана на съкръщаването на емисиите на въглероден блок. Изказахте също, че ВЕИ все още не са конкурентоспособни. В момента един от приоритетите ни е стимулирането на растежа и работните места Мисля, че колегата Турмес каза нещо важно. Можем да направим не малко в областта на енергийната ефективност. Много повече, отколкото правим в момента. В моята страна, например, всяка сграда се снабдява с енергия от различен източник. Това е абсурдно според мен мисля, че трябва да има обвързваща цел за енергийната ефективност за домакинствата, за обществените сгради. Трябва да се намали значително техният разход на енергия в зависимост от това откъде си доставят енергия. Имах честа да изготвя становища от името на Комисията по регионално развитие по въпроса за синия растеж – Комисията заяви, че моретата могат да изиграят роля по отношение на морската енергия, вятърната енергия, но дали синият растеж ще осигури конкурентоспособност? Много дружества, които извършват добив и проучване на наличните ресурси, ще ви кажат, че много нефтени и газови залежи в бъдеще няма да могат да бъдат експлуатирани и проучвани по конкурентоспособен начин. Какво мислите вие по този въпрос? Благодаря на господин Кели и госпожа Ниблер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Радвам се, че днес сте тук. Радвам се също така, че говорите не само по актуални въпроси, но че и отправяте поглед към бъдещето. Говорихте за зелената книга, с която предстои да излезе комисията и косвено с това говорихте и за сигурността на доставките след 2030 година. Мисля, че в момента има разлики между отделните държави членки. В някои държави членки в миналото имаше енергийни монополи. С течение на времето приехме три пакета за либерализиране на енергийния пазар – вие заявихте, че работите по промяна на правилата за конкуренцията и с това се стремите да окажете въздействие върху структурирането на пазара, но това косвено ще доведе до намеса от страна на държавата. И това ме навежда на провокативния въпрос дали евентуално не са се провалили всички наши мерки за либерализиране на пазара. Говорихте за сближаването на системите за стимулиране на ВЕИ, например по линията на преференциалните тарифи. Приехме докладите на колегите Белет и Ройл, в които е изложена нашата позиция. Можете ли да излезете със становище по нея още сега? Ще отчетете ли позицията на парламента при изготвянето на зелената книга? Благодаря, госпожа Коларска-Бубинска. Co? Ja е, zrozumiałam, nie wiem czy dobrze, że pan komisarz... Благодаря. Не знае дали съм ви разбрала правилно. Казахте, господин комисар, че обмисляте три цели е, евентуално да видите дали ще бъдат три цели или ще се промени е, начина на мислене по отношение на тази политика. Моля, поправете ме, ако греша. Доколкото разбираме, има такива предложения. Колегите тук казват, че целите трябва да бъдат преследвани по-амбициозно. Е, може би трябва да имаме една е, обща цел, която да структурира всичко останало. Какво предлагате в това отношение? Говорим за възобновима енергия и колегата спомена държавно подпомагане на е, използването на въглища. А какво ще кажете за държавно подпомагане на възобновимите енергийни източници? Възникват много проблеми от такъв тип в Германия. Дори е, служители на комисията заявиха, че до 2020 година Европейската комисия има планове за премахване на всички е, субсидии за ВИ. Ако се залагат нови цели, и трябва да имаме предвид економическата жизнеспособност, е, ако паднат субсидиите. Това ще бъде ли включено в документа ви? комисарят Барозо, пък и други, сега отиват в Русия, за да подпишат пътна карта за сътрудничество. В същото време имаме документ за партньорство и сътрудничество, което не отговаря на отношенията ни с Русия. Пътната карта ще включва ли енергийна глава и това как отговаря на факта, че в споразумението за сътрудничество нищо не можем да направим по третия пакет за конкурентоспособността и за енергетиката. Хармс. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Днес бе представено едно проучване за техническите проблеми на стоманопроизводителите в Белгия. По-конкретно става дума за двама производители. Има нещо ново в това проучване по време на изграждането на мощността в Тианш в Белгия, вече са били установени проблеми. Трябвало е да бъде подменен един компонент и от това възникват проблеми във връзка с повторното пускане в експлоатация. Няма да бъдат правени подобрения в метода за изпитване за оценка на риска и безопасността. И като се има предвид това, смятате ли в бъдеще да изготвите ново предложение за безопасността на АЕЦ? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с застраховането срещу ядрени щети. Заявихте, че ще възобновите работата по този въпрос. Това според мен е много добре тъй като в момента в Белгия, например, се обсъждат рисковете във връзка с повторното пускане в експлоатация на АЕЦ. Тези рискове биха били разгледани по съвсем различен начин от оператора, ако той би следвало да поеме пълната отговорност за евентуални ядрени щети по силата на принципа замърсителят плаща. Колегата Карвайо. Благодаря. Добре е дошъл в нашата комисия, господин комисар. Нашата комисия гласува в края на ноември по пакета за Хоризонт 2020 година. И в конкретната програма гласувахме единодушно за по-амбициозни предизвикателства в сферата на енергетиката. Това означава по-голям процент бюджета не знаем каква ще бъде окончателната сума за Хоризонт 2020, но увеличихме процентното съотношение на енергетиката в Хоризонт 2020. Имаме по-общи теми и по-амбициозни социални предизвикателства за енергийната ефективност. Имаме също така една глава за складирането, за улавянето и съхранението на въглерода, микрогенериране и така нататък. Обърнахме внимание също така на програмата Интелигентна енергия и научни изследвания в сферата на ВЕЙ и така нататък. В момента преговаряме по тези въпроси с съвета. Нито един от тези нови елементи все още не е прият от съвета. Надяваме се, че Европейската комисия също ще положи усилия за стигане до крайно решение и наистина смятаме, че нашето предложение е балансирано и добро. Това, което ни притеснява е финансирането на плана СЕТ. Не виждаме допълнения за него, разчитате на Хоризонт 2020 за съфинансиране на този план? Ако решението на съвета не е благоприятно, как ще финансирате този план? Искаме синергия и с структурните фондове, но преговорите с държавите членки не са приключили, така че искам да чуя какво мислите вие по въпроса. И така, последно изказване на колегата Оди. Благодаря. Отличен анализ направихте, господин комисар, на, а, тази, на този отрасъл. Първо, последиците от а, аварии. Искахме да включим всички последствия, не само, що се отнася до ядрената енергия, но и при а, хидроенергетиката, и така нататък. Ами собствените приходоисточници, British Petroleum не бяха напълно застраховани за големи аварии. Що се отнася до мрежите, имаме големи производствени центрове, те са част от нашия модел и различни точки на потребление. Но смятаме сега при ВЕИ да имаме повече точки на производство и какво ще се случи тогава с е, разпределителната мрежа. И исках да предложа да имаме европейска компания за е, енергопреносните мрежи. Това не е обичайната ни практика в НП, но исках да ви попитам какво мислите вие за мрежите. Е, След това, казахте, че ще има предложение до а, края на годината. Хубаво трябва да помислим. Трябва да мислим за изборите идната година. Хората трябва да а, вземат решение през 2014 година какво искат да се прави. Имаме зелена книга, съобщения, доклади по собствена инициатива. Добре, след това ще имаме преговори. Е важно новата комисия, новия парламент да могат законодателстват добре, за да могат да подготвят следващото поколение енергетика по целите, които вие очертахте пред нас. Благодаря, имате думата. Още да отговорите на всички тези въпроси. 15 минути имаме. Господин Турмес постави акцента върху цените на енергията. До голяма степен съм съгласен с вас. Най-много се повишиха цените на нефта. Сигурен съм, че в дългосрочен план цените на нефта ще продължат да се повишават и че повече няма да намалеят. Въглищата към момента са най-ефтиният енергоносител. Защо? Защото Съединените щати в момента добиват шистов газ в големи количества, изнасят към Европа въглищата си, които се използват тук за ефтиното производство на топло и електроенергия. Цената на нефта се повиши, но в случая става дума за цената на световния пазар. Има разлика в размер от 10% между цената на американския пазар и на европейския пазар. Тази разлика се дължи на факта, че Съединените щати добиваха нефт от свои собствени залежи. Когато се повишава цената на нефта, то това не се отразява нито неблагоприятно, нито положително върху световния пазар. разходите са едни и същи за преработването на нефт, за производството на дизелови, бензинови горива, за нефтохимическата индустрия. Колкото и да е висока цената на нефта на световния пазар, тя не би трябвало да се отразява върху конкуренцията в световен мащаб. Това въжи за нефта, но не въжи за газа и за електроенергията. субсидирането на въглища през 2018 година трябва да бъде преустановено тук в Европа. Радвам се, че до сега нито една държава членка не е изискала удължаване на срока на действие на държавните субсидии. Надявам се, че моята страна, Германия, също ще постигне споразумение по този въпрос, отвъд междупартийните граници. Въпросът все още не е решен в някои централноевропейски държави, както и в Испания. Ако се премахнат субсидиите, ще може да се установи пазар на въглищата, извинете, цена на въглищата на световния пазар. Независимо от това колко висока ще бъде тази цена, себестойността на производството ще бъде една и съща навсякъде по света. Към нея най-много ще се добавят разходите за транспорт. В областта на биомасата и биогоривата, в областта на урана има уеднаквена цена в световен мащаб, но не е така по отношение на газа и електроенергията. Да вземем за пример газа. В САЩ се добива шистов газ. Там цената на газа възлиза едва на 25% от средната му цена в Европейския съюз. Не мисля, че шистовият газ ще изиграе в Европа толкова важна роля, колкото играе в момента в Съединените щати, поради редица причини. Но не бива да се противопоставяме на идеята за добив на шистов газ. Обединеното кралство, Полша, може би Балтийските страни и някои централноевропейски страни ще отстояват тази идея и ще работят за добива на шистов газ. Някои държави по принцип са против. Имам предвид Франция – Разговорите ми с руските ни партньори обаче показват, че самата идея за добив на шистов газ предизвиква от тях безпокойство. Ако се разработват тръбопроводи от Русия, ако се сключват дългосрочни договори, по които ще трябва да заплащаме за доставките на газ, независимо от това дали са ни необходими или не, ако се изградят терминали за втечнен природен газ с оглед на диверсификация, то всичко това ще изиграе своята роля. Ако искаме да получаваме газ от Русия, и да сме равнопоставени спрямо руснаците като партньори в преговорите, ще трябва да си извоюваме по-добри условия. Ясно е също така, че няма да постигнем цена на газа като тази в Америка. Но въпросът е дали в дългосрочен план цената на газа тук ще е 4 пъти по-висока, отколкото в Америка, както е сега, или 6 пъти, или 2 пъти. Не бива да допускаме разликата в цената на газа да продължава да се увеличава. Може да има такава разлика, но тя не бива да е голяма. Същото въжи и за трудовото възнаграждение. Не бива да се понижава то до безкрайност. Но въпросът е в разликата спрямо други страни. чрез добра производителност, чрез обучение, чрез изграждането на добра инфраструктура, ще се стигне неизбежно до повишаване на себестойността на енергията. Но не бивам тя да се повишава до безкрайност. В Европа вече има много големи разлики в цената на електроенергията. Повишава се разликата спрямо страни от арабския свят, спрямо Съединените щати и други региони. Електроенергията играе все по-голяма роля за промишлеността. Ясно е, че економиката харчи само 3 до 4% от оборота си за електроенергия. Но има все повече економически отрасли, за които темата за цената на газа и електроенергията става все по-важна. Тези разходи са по-важни от разходите за труд. Медът, алуминият, хартията, производството на текстилни изделия, за всички тези отрасли въпросът става все по-важен. Трябва да вземем предвид и работните места. Обръщам се към вас, господин Турмес. Искам да се запази всяко едно работно място в Европейския съюз. Не бива да правим разлика между стари и нови отрасли. Не бива да правим разлика между отрасъла на ВЕИ и стоманопроизводството, например. Госпожо Хармс, не сега е времето да ми задавате въпрос. Говорихте, когато ви бе дадено време да се изкажете. Затова ви моля да не ме прекъсвате. Получихте достатъчно време за изказване. Нека уважаваме мнението на другия и нека не се прекъсваме. Стоманопроизводството в Европа има свои специфични проблеми, сред които е събестойността на енергията. Трябва да изготвим стратегия за промишлеността. Не бива себестойността на енергията да води до изместването на производствени отрасли в чужбина, до загубата на работни места. Ще проявя уважение към вашите решения. Аз съм за отлагането на търговете за продажба на емисионни квоти, за изместването им към края на настоящия период на търгуване. Но за целта ще трябва да вземе решение и парламента. Във връзка с това, тук в, при вас се наблюдават промени. Всички вие сте не само депутати, но и граждани на съответните държави. Вие членувате в профсъюзи, членувате в партии. Какво е положението в момента в съвета? Аз искам целите за климата да се преследват и след 2030 година. Същото въжи и за възобновяемите енергийни източници. Какво е положението в съвета? Не само Полша, но и други държави просто казват оставете ни на мира. Испания, Португалия, Италия, Гърция, тези държави в момента по-скоро, по-малко се занимават с климата и ВЕИ, словаците, Чехия, Балтийските страни, България, Румъния се радват, че Полша може да се наложи, като наложи вето, че не те ще са черните овце. Аз искам и след 2020 година да продължим да преследваме целите си в областта на климата, на ВЕИ, на енергийната ефективност. Но за целта трябва да сме прагматични. Не бива да сме прекомерни идеалисти, тъй като така само ще си попречим. Не, ще трябва да говорим конкретно за целите, които да си поставим. Но не бива да сме прекомерни идеалисти. А що се отнася до отлагането на търговете за продажба на квоти за края на периода на търгуване, решението, което взехте, показва, че при вас са настъпили промени. Някой от вас запита защо следва държавите да се намесват. Възобновяемите енергийни източници продължават да се нуждаят от пряка или косвена подкрепа от страна на държавите. Вече има готовност за пускане на пазара на технологии за вятърни електроцентрали, но тези електроцентрали ще се нуждаят е, от субсидиране от страна на държавата. Геотермалната енергия, океанската енергия също за доста дълъг период от време ще се нуждаят от държавни субсидии. Същото въжи и за фотоволтайците. Но бяха внесени някои не много добри изменения в законите за държавните субсидии. Субсидиите трябва да намаляват прогресивно. Трябва отделните ВЕИ в един момент да станат конкурентоспособни на пазара. Във връзка с това, приятият от ваш текст е важна отправна точка за нас. Някой попита с какви предложения ще излезем през есента. Първо, през май ще излезем с предложението за директива за ядрена безопасност. Ще излезем и с предложение за общоевропейски режим за отговорност за и застраховане срещу ядрени щети. Колегата Турмес много уместно попита как се определя понятието ядрени щети. Какъв е обхватът на това определение? Щети за физически лица или щети и за околната среда? Аз искам това определение да е колкото се може по-разширително. Какво е положението в съвета? Съветът никак не проявява готовност да приеме по-разширително определение на ядрени щети. 13 държави членки, които произвеждат атомна енергия, излязоха със съответната резолюция. И според тях Брюксел по никакъв начин не бива да се меси. И тук се опитвам да постигна компромис. Но колкото по-амбициозни цели си поставяме, толкова по-вероятно е съветът да ни каже оставете ни на мира. Ако от друга страна малко занижим целите си, ако проявим готовност за компромис, то ще можем постепенно да постигнем успех. Ще правим по-малки крачки, но това е по-добре в сравнение с амбициите за голям напредък. ще излезем и с предложение за продуктите от общ интерес в областта на взаимовръзките между системите и на терминалите за втечнен природен газ енергийната бедност. И тук ще изготвим анализ. Основният въпрос е, че много често говорим за електроенергията, но не толкова за топлоенергията. енергията. Кой е основният въпрос? Искаме ли да ограничим енергийната бедност чрез регулиране на цените? Или трябва да отчетем енергийната бедност в областта на системите за социална закрила. Аз бих предпочел по-скоро на местата на системите за социална закрила. Не би следвало да регулираме цените, защото така ще поставим прецедент – ще се изиска регулиране, може би, на цените и на други блага. Би следвало по-скоро, ако гражданинът не може да заплати някои свои разходи, да получи помощ от държавата. И така той ще може да си позволи редица неща, като например облекло или да си плати сметките за топло или електроенергия. Не се изказах в полза на субсидирането на нефта. Не искам в Европа да се потребява повече нефт, но дизеловите, бензиновите горива, нефтът за промишлеността. Всички тези продукти би трябвало да се провеждат в тукашните рафинерии. Не би трябвало да се внасят от Русия, например. Така ще се запазят работни места за високо квалифицирани специалисти тук. Друг ваш колега говори за еврооблигациите. Аз по-скоро бих говорил за облигациите за проекти. Еврооблигациите спадат към ресора на колегата Рен. Ние се обявяваме за облигациите за проекти. В момента те се намират в изпитателна фаза. Ако бюджетът за механизма за свързване на Европа остане 5,1 милиарда, не мисля, че би следвало да се предоставят парични субсидии. Би следвало по-скоро да се предоставят гаранции, да се поеме част от риска, да се емитират облигации за отделни проекти. Така първоначално заделената сума може да се умножи и да се вложи в изграждането на европейска инфраструктура. Бе зададен и въпрос за руските ни партньори. В четвъртък и петък предстои среща на върха в Москва. Има един основен проблем. Руснаците не приемат нашите енергийни пакети искат тръбопроводи, изградени от руска страна, най-вече за пренос на газ, да получат право на освобождаване от изискванията за отделянето и за достъпа за трети страни. Но аз съм против това. Нашите изисквания трябва да въжат за всички. За норвежци, за алжирци, за участници на пазара в Европейския съюз и за Русия. Руснаците може да са наш партньор в осигуряването на повече конкурентоспособност. Знаем какво правят Роснефт и Новатек. Те искат да се възползват от възможностите за износ на втечнен газ заедно с Европа. А Газпром се противопоставя на това – Надявам се, че ние ще можем да изнасяме за Русия. Не бива само Русия да разполага с монопол за вноса към Европейския съюз. Щом се изясни въпросът за финансирането на Хоризонт 2020, ще видим какъв ще е делът за научните изследвания в областта на енергетиката. Тогава ще можем да определим и приоритетите си. Но нека ви уверя, че в нашия проекто бюджет за плана за стратегическите енергийни технологии се поставя в голяма степен ударението именно върху такива проекти. Проекти за стратегически енергийни технологии. Предложението за създаването на Европейско мрежово дружество, което да разработва централизирано интелигентни мрежи и да създава взаимовръзки. Можем да последваме примера на Китай. Там едно дружество притежава 80% от инфраструктурата но аз съм реалист. Държавите членки няма да възприемат една такава идея. Затова имаме само една възможност да координираме колкото се може повече на ниво мрежа на операторите на преносни системи и да се възползваме колкото се може повече от Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Така Възползвайки се от знанията на тези структури за разликите на регионално и на национално равнище, ще можем да работим в тази област, но няма да можем да създадем едно дружество, което да притежава голяма част от мрежите. Госпожа Хармс беше права за АЕЦ, що се отнася до тестовете за риска и безопасността. В тях се спряхме по-скоро върху външни фактори, но не върху неизправности, свързани с материалите. Белгийските колеги ще решат в каква степен е целесообразно да се възстанови експлоатацията на тамошните АЕЦ, зависимо от оценката на белгийското правителство и на белгийските надзорни органи. Ние можем само да им съдействаме, но не и да влияем върху тяхното решение. Bene, ringraziamo il commissario. Благодарим на господин комисаря за присъствието му и за това, че много адекватно и пълно отговори на всички въпроси. Благодаря, господин комисар, и приятна работа до следващия път. Allora, proseguiamo i nostri lavori, abbiamo un quarto... Продължаваме, закъсняваме с 15 минути, нищо притеснително. Видал Квадрас е сега изменена. Директивата относно качеството на горивата и директивата за възобновяемите енергийни източници и непреки промени в земеползването. Благодаря, госпожо председател. Първо, добре дошла на госпожа Леопаш, която е докладчик в ЕНВИ. Тя присъстваше по време на дискусията, координираше работата и на двете комисии. Много ви благодаря, Корин, че сте тук. Скъпи приятели, днес започваме дискусия в комисията по едно предложение, което, макар че има някои спорни елементи, може да доведе до общи позиции. Целта на настоящото предложение, бъден съм, че ще се съгласите, е, е добра. непрякото земеползване и неговата промяна съществуваща земя понякога се използва за производство, съществуващото производство бива изместено на нови терени и в резултат от това неземеделска земя, като например гори или мочурища някъде другаде, се превръщат в нова земеделска земя за производство на фураж и храни. Така се губим биоразнообразие и допълнителни емисии се произвеждат. Така се намаляват а, спестяванията на CO2, с които биогоривата допринасят а, за политиката за борбата с климатичните изменения на Европейския съюз. Не могат да бъдат пренебрегвани. Но има въпроси, които са много важни. Три основни теми е, с първите фактори – Там на всяка култура се дава определена ценност, която представлява емисиите й, благодарение на Айлук. Комисията е направила, а, що се отнася до непреките промени в земеползването. Научните становища около тези фактори за непреките промени не са единодушно подкрепени от всички. Европейската комисия признава, че тези непреки промени в земеползването не могат да бъдат пряко наблюдавани или измерени. Следователно, трябва да се използват економически модели, моделиране, които, както винаги се случва при моделирането, представят някои несигурности и ограничения. Би било разумно да се въведе с законодателство, какви са факторите, около които има спорни елементи и които периодично трябва да бъдат актуализирани. Ето това е въпрос, който трябва да си зададем. Сега по отношение на типа законодателство. Законодателството трябва да бъде стабилно и предвидимо. След това 5% таван на конвенционалните биогорива. Тази горна граница ограничава производството на биогорива до настоящото ниво на производство. Трябва да се вземат предвид обаче инвестициите, които са направени в капацитет, за да може да се спази целта ни в транспортния сектор през 2020 от 10%, а тя е задължително обвързваща. Държавите членки няма да могат да постигнат тази цел, ако се наложи тази максимална горна стойност. Електрически коли, подобряване на ефикасността на двигателите, всичко това няма да е достатъчно, за да запълни празнината, която остава. Освен това, горната стойност не прави разлика между конвенционални бюрова, чието емисии са различни в зависимост от отделните характеристики и в зависимост от развитието на селските райони и тогава е, това не може да бъде пренебрегнато. След това, множество култури. Идеята е да се позволят на държавите членки да броят два пъти или дори четири пъти тези биогорива, които а, се разрешат, когато те спа, докладват а, спазването на целта от 10%. Не знам дали това е идеята а, за насърчаване на по-напредничеви биогорива или пък това е някаква, някакъв математически трик, който да направи така, че държавите членки изкуствено да постигнат целта. Двойно, тройно броене е, е сабия с две остриета, защото може да ограничи или увеличи емисиите. Затова е необходимо хубаво да се помисли дали да се броят многократно те. Биогоривата са основни в нашата политика – те е, дават предимства в различни сфери, защото водят не само до намаляване на емисиите на парникови газове, а, но и намаляват е, зависимостта, насърчават е, замеделието и промишлеността. Подходът трябва да бъде цялостен. Това не означава, че не трябва да предприемем мерки за намаляване на непреките промени за меползването. Трябва обаче да търсим тези мерки, които имат най-малкото въздействие върху ползите, свързани с биогоривата и не пречат на индустрията в тези сложни времена, които се дължат на кризата. Една от идеите Идеята е да има подцел за напредничавите биогорива, които имат потенциал за спестяване на емисии и по-настоящем е, ги няма на пазара в големи количества. Идеята е тук е да се насръчи тяхното производство. В този случай трябва да заложим под е, цели след 2020 година, за да има добра рамка за такъв тип е, биогорива. Друга идея да се насърчат мерки за смекчаване, като например производство на неизползвана земя или земя в лошо а, качество и производство на съпътстващи продукти. В а, резюме, госпожо председател, това означава, че се каня да свърша, казва оратора. Да, в резюме изправени сме пред следната дилема – което нелесно ще се разреши. Или да спазим целта от 10% възумзими енергийни източници в транспорта, където трябва да се използва няколко кратното броене, или пък да не ограничаваме производството на биогорива от първо поколение, като вземе предвид непеките промени в земеползването. Така изглеждат нещата според мен. Както виждате, нещата не са очевидни. Трябва да работим добре заедно, за да намерим едно решение. Очаквам да чуя становищата ви. Докладчиците в Сянка вече е, много добре работихме. Всички останали обаче искам да чуя. Моля за вашите идеи. Благодаря. Грация, колега Видал Квадрас. Благодаря. Три минути, госпожа Томс. Грация per la parola, signora Благодаря, госпожо председател. Всичката, всичкото потребление на енергия в транспорта се основава на изкопаеми горива, енергия от изкопаеми горива. Току-що чухме, че нарастват цените на добива на нефт и производството на а, горива от нефт. Затова трябва да се мисли за по-устойчив транспортен сектор. Аз мисля, че биогоривата и електромобилите са решение и трябва да се включат. Това е важно според мен. Това е друг начин за намаляване на потреблението на изкопаемите горива. горива. Не забравяйте, че сме решили, че 10% не означава 10% биогорива, а 10% възобновя... гори... възобновяеми източници на енергия в транспорта. Това означава, че трябва да се мисли и за други възможности, не само за биогоривата. Да не забравяме, че биогоривата в транспорта трябва да са устойчиви. Трябва тяхното ползване също да доведе до намаляване на емисиите въглероден диоксид, освен това да се намали изсичането на горите и да се избегне повишаването на цените на храните. Затова трябва да се заложи на производството на устойчивите биогорива, но също така и въвеждането на електромобили в транспорта. Мисля, че 5 таван е твърде висок във връзка с непреките промени в земеползването. Биогоривата не бива а, да са повече от 4%. Намаляването на а, тавана до 4% всъщност ще доведе до а, реално устойчиви биогорива. Мисля, че е важно да се разделят целите трябва отделна цел за второ поколение биогорива и това трябва да бъде задължителна подцел, която може да бъде поне с 2% по високо но не по-малко. Вече имаме горива от второ поколение и вече знаем, че те са подходящи за мащабно производство. Много хора питат дали разполагаме с суровината за второто поколение биогорива и аз мога да ви кажа, че а, има много странични продукти в Европейския съюз от земеделието, например слама, която може да се ползва в а, производството на биоетанол второ поколение. През януари 2012 година Bloomberg Energy поръча доклад за потенциала на създаването на заетост в областта на второто поколение биогорива. И аз мисля, че можем да кажем на базата на това, че могат да се създадат много нови работни места. Доклада казва, че хиляда нови а, места а, могат да се разкрият, която цифра ще нараства с 10%. Чрез тази възможност можем да създадем милион и 800 хиляди работни места общо до 2300 години, До 2300 година. Господин Турмес, 3 минути, заповядайте. So, thank you for your input. Um... Благодаря това, което предложи комисията, предлага комисията, всъщност идва две години е, по-късно, две години след като ние поискахме това. 2008 година се водиха преговори по директивата за възобновяемите източници. Тогава вече знаехме, че е, първото поколение биогорива е, вече ще представляват проблем. И в момента се опитваме да се уговорим, че оценката на биогоривата всъщност покрива целият им жизнен цикъл и, а, а, за, и обхваща както проектите така и непректите промени в земеползването. Хубаво, че комисията сега представя цифри. Между другото, САЩ вече имат законодателство, което, се почива, което почива на непреките е, промени в земеползването. Не сме единствени, така че можем да се получим от опита на САЩ. Политиката не може да почива единствено на задължение и контрол. Фактора за промените в земеползването трябва да се интегрира и в пазара като движеща сила – също така такива фактори, свързани с непреките промени, трябва да се е, е, отразят и в директивата за, за качеството на горивата. По такъв начин ще има стимули е, за постигане на по-високи норми на намаляването на емисии въглероден диоксид. Без да се свърши тая политика с реалния пазар, единствено ще налагаме задължения и ще контролираме тяхното изпълнение. Трябва да подходим по-интелигентно обаче. Но и по-нататък пак ще, пак ще повдигам въпроси в тая връзка. Благодаря. Господин Чичестър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Кодрас за ясното изложение на дилемата, пред която сме изправени. Искам също така да изразя подкрепата на това, което каза той. Искам да потвърдя, че ни трябва повече яснота по това въпрос, за да успеем да насърчим инвестиции. Знам една компания, която инвестира близо половин милиард британски лири в една производствена мощност и в момента очакват решение – нашето решение за това как ще процедираме по този въпрос. Два въпроса имам. Къде, откъде ще дойдат всичките тия електромобили за постигане на 10% цел? Тоест, е, съгласен в известен смисъл, че това не е пътя. И второ, нека, нека да, да направим една оценка на въздействието. Нека да подплатим това, което говорим с наука. Защото иначе се е, въртим в кръг практически, като говорим за биогоривата и биомасата. Звучи хубаво, но започваме в някакъв момент да осъзнаваме какви са отрицателните страни. Те това са нещата, които трябва да обмислим. Това обаче сега е предварително разискване, така че аз благодаря на колегата Видео Квадрас за това, че се зае с това сериозно предизвикателство. Изслушахме докладчика, изслушахме докладците в сянка. Сега ще дам думата на госпожа Люпаш, която е докладчик в ЕНВИ. Euh, Благодаря, госпожа председател. Благодаря и на докладчика. Аз също съм много доволна от това, че се опитваме да си сътрудничим по една тема, която не е ясна и еднозначна. Задачата няма да е лека. По някои въпроси може би лесно ще стигнем до съгласие. Като например това, че е, трябва да намалим емисиите на парникови газове. Това трябва да бъде водещия мотив. Второ, трябва да отразим инвестициите, които вече са направени по наша препоръка. Има хора, които са инвестирали в биогорива от първо поколение. Трябва да спомогнем за економическия растеж и създаването на работни места в този момент на криза. И трето, трябва да отправим много ясно послание за това каква е политиката ни. не бива да продължаваме да си мислим, че трябва да избираме между това дали да ядем или да караме кола. Това не е, това не е устойчив подход. Ново послание трябва да отправим. Е, не е съвсем нечувано, но Обсъждали сме го през 2009 година, когато разисквахме директивата. Това ще тогава подчертахме значението на това да се премине към второ поколение биогорива, защото Няма как да осигурим една жизнеспособна система в противен случай. А мотивите са, че това, което на юг се яде, ние не можем да го използваме за гориво, защото това са жизненно важни хранителни продукти за тях. Сега, по тези въпроси мисля, че всички можем да се съгласим. Само, че каква, какво ще е, е точното ниво на ограничение? 5% ли ще е? Трябва ясно да посочим е, по какъв курс поемаме. Ще отделим ли етанола и биодизела? Един и от другия. Последиците е, от непреките промени за неползването не са еднакви за тези два вида горива. Трябва ли да запазим фактор втори и фактор четвърти, както предлага комисията? И ако да, какви критерии ще следваме? Целта на директивата, както каза колегата, е да се развият нови технологии за биогорива. Затова трябва да се отправи ясно инвестиционно послание – да стане ясно, че това са е, жизнеспособни инвестиции в дългосрочен план. Да, е, сектора на непреките промени трябва да се преразглежда редовно, защото науката напредва. Трябва ни един цялостен подход, И естествено, че не трябва да насърчаваме ползването на агрогорива, които са в разрез с основната ни цел и увеличават или не намаляват емисиите на въглероден диоксид. Надявам се, че ще успеем да отразим фактора непреки промени в земеползването. Ще постигнем добър баланс за да не наказваме инвеститорите, а по-скоро да вдъхнем нов живот на капиталовложението. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на господин Гжип. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Ja dziękuję za tą... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Видал Квадрас. Въпросът е дали наистина искаме да постигнем стойността от 10% като дял на ВЕИ в областта на транспорта или ще подринем крехкото доверие, което си извоювахме. В Съединените щати и Латинска Америка се произвежда предимно етанол, а тук се произвежда предимно биодизел, за което ще са необходими 1,2 милиона тона рапично олио произвеждаме около 3 милиона тона рапично олио. Всички количества над 1,2 милиона могат да бъдат произведени, ако се предоставят стимули за биогоривата. И тук говоря за частни инвеститори. Те могат да гарантират това, ако им дадем гаранция за дългосрочни инвестиции. А сега частните инвеститори ни питат какви гаранции ще ни дадете вие, какво ще стане с нас в бъдеще. Тук заявяваме, че искаме да ограничим целта до 5%. Какво всъщност искаме да постигнем? Разбирам какво е въздействието на непреките промени в земеползването. Разбирам, че трябва да проявим отговорност, но не можем да поставим на карта крехкото доверие към европейските институции, като променяме разпоредбите от една година за следващата. Трябва да отчетем и какво е важно за селското стопанство –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 оказва и въздействие след приключването на производствения цикъл. То е източник на култури за животински фуражи. Така че не се оказва въздействие върху производството на култури за храни. В Польша се произвеждат 2 милиона тона генно модифицирани зърнени култури, вместо високопротеинови култури за животински фуражи. Не бива да подхождаме тесноградо, когато анализираме тези проценти. Благодаря, госпожо председател. Тъй като времето напредва, ще съм съвсем кратка. Благодаря първо на колегата Видал Квадрас за чудесното въведение. Съгласна съм с изказалия се преди мен колега. Не бива да разрушаваме извоюваното доверие. Трябва да гарантираме сигурност на инвестициите. Не може биогоривата от първо поколение да бъдат подкрепени на политическо ниво и същевременно да залагаме амбициозни цели, с които да разрушим доверието най-вече на средните предприятия. А средните предприятия в селското стопанство зависят от нас. Те зависят и от биогоривата, за да могат да продължат да участват на пазара. При цялата еуфория, при всичките ни усилия да подпомогнем биогоривата от второ поколение, ще трябва да дадем шанс и на биогоривата от първо поколение. Ще трябва да дадем шанс на инвестициите за тях. Съгласна съм с колегата Видал Квадрас, че сме изправени пред дилема. Ще трябва да проявим чувствителност. Благодаря комисията. Желая ли да вземе отношение? Благодаря, госпожо председател. Тъй като времето напредна, също ще бъда кратък. Много благодарим за това предварително разискване. Докладчикът се спря върху три основни въпроса и също и според нас това са основните въпроси, а именно непреките промени в земеползването, броенето повече от един път и стоеността от 5%. Това са според нас въпросите, които трябва да се обсъдят. Комисията смята, че изготвеното от нея предложение е добро, като се имат предвид предизвикателствата в сектора. Днес знаем повече, отколкото през 2008 година, когато водихме преговорите по директивата. Знаем, че непреките промени в земеползването оказват сериозно въздействие върху емисиите. Според нас, нашето предложение постига правилния баланс между всички интереси то води до намаляване на непреките емисии, като същевременно се отчитат и вече направените инвестиции. Най-важното е, че с това предложение се отправя много ясен сигнал за това какви биогорива искаме да се развиват в бъдеще. Отрасълът очаква от нас такъв сигнал и за това той трябва да е много ясен – мисля, че посланието, което отправяме е ясно. Първо, казваме, че искаме да ограничим по-нататъчните стимули за биогоривата от първо поколение. От тях проистичат най-голям размер преки емисии. Второ, искаме да дадем възможност за отчитане повече от един път. Така ще дадем възможност на, за развитието на онези биогорива, които днес са най-ценни. Бе поискана и оценка на въздействието. Мога да ви кажа, че комисията вече е изготвила много обстойна оценка на въздействието. Надявам се, че ще имате възможност да се запознаете с нея. Благодаря за заключителните думи. Давам думата на Видал Квадра за неговите заключителни думи. Eh, creo que podemos estar satisfechos de este intercambio de... Благодарим се, че сме удовлетворени от е, този обмен на идеи и първоначалната дискусия. Засегнахме наистина важни въпроси, е, да се изложи проблема и да се разбере проблема. Оттам насетне можем да намерим решение, което да бъде подкрепено от е, мнозинството но това, което видяхме днес е, че има допирни точки. Не трябва да застрашаваме инвестиции, които вече са направени. и Не мисля, че някой би искал да постави под съмнение такъв един въпрос. Трябва да защитим инвестициите си. На второ място, не трябва да създаваме впечатлението, че регламентацията е нестабилна, защото това отново ще окаже своето въздействие върху инвестициите и ще създаде климат на несигурност, което няма да е добре за бъдещето на сектора. Също така всички сме съгласни, че трябва да се опитаме да балансираме негативните последствия от промяната в земеползването. Как да го направим? Трябва да постигнем съгласие по въпроси. Комисията предлага определени инструменти и това ограничение от 5%, например. Предлагат също така и списък от биогорива, които биха могли да получат някакво допълнение, допълнително, допълнителна премия. Хубаво е да вземем предвид добрата работа на комисията до момента и да се опитаме да я усъвършенстваме. Подкрепям също така колегите, които биха искали да работим заедно. Благодаря. Следващия дебат по тази тема ще бъде на 24-25 април. Благодаря за работата и на всички колеги. Искам да ви припомня, че следващото заседание на нашата комисия ще бъде на 24-25 април, Меки предвид, че заседанието от 11 бе анулирано. Благодаря ви много за този работен ден, който прекарахте с мен и приятна вечер!